уважаеми колеги, уважаеми гости! Бих искал да започна като изразя специална благодарност на секретарията на Комисията по култура и образование за оказаната ми помощ при съставянето на документа и административните подробности около него. Времето, което беше предоставено Qualche problema forse con la traduzione in tedesco? translation. Ah, with English translation. Uh, now? Sound ah, the sound. Uh, is okay now? You can try? Please, continue. Времето, което ми беше предоставено okay. за написването на това проекто становище беше изключително ограничено. Докладчикът на основната комисия по външни работи, господин Брок, не пожела да премести гласуването, за да получим повече време за изразяване на становища но за сметка на това отговорният администратор на нашата комисия успя да намери споразумение с преводачите, за да имаме поне 5 работни дни, в който аз и моите сътрудници да ви представим проекто становище по темата. Преводът на всички езици беше готов миналия четвъртък и се надявам моите колеги докладчите в сянка да са имали време да направят своя анализ. Съвсем накратко ще изложа линията, която взема доклада. Ще започна с факта, че годишният доклад на госпожа Могерини относно общата външна политика е и сигурност за 2014 не се спомена нито веднъж думата култура. Всички в тази зала знаем значението и ефекта на културата и спорта при предотвратяване на конфликти, укрепване на мира и как тази сила може и трябва да бъде използвана. Друг е въпросът как да се регламентира това, имайки предвид, че държавите членки са компетентните в тази област и Европейският съюз взима решения само в тази сфера само на ниво Европейски съвет, където се заседават всички 28 държави и без пълно съгласие не може да бъде взето решение в повечето случаи. Междуправителственото сътрудничество играе много важна роля в сферата на културната дипломация. Съвместните операции в областта на външната политика са силата на този съюз и като такива трябва да бъдат насърчавани и за опазването на културното наследство, което също е инструмент за укрепване на мира посредством междукултурен диалог. В доклада има препратка към ролята на спорта, както и идеята, че участието на трети държави трябва да бъде насърчавано към основните програми на Европейския съюз в областта на образованието и културата. Доразвивам ролята на спорта в едно от предложенията си за изменения, които ще ви представя. Ще представя няколко пояснения и допълнения към повечето от представените вече параграфи в проекто становището. Знаете, че има ограничение и не е възможно някои от тези да бъдат изложени напълно. Бих искал да ви изпратя още този следобед моите съображения за изменения, уважаеми докладчици в сянка, за да успеем да намерим съгласие на този етап и да улесним работата по компромисните предложения. Както вече уважаемата госпожа Коста отбеляза, крайният срок за внасяне на измененията по доклада е следващия понеделник, 12, 21 март. Това, между другото, е много важна дата в международен план, защото тогава им рожден ден. 12 часа. А сега с удоволствие ще чуя вашето мнение. Благодаря ви за вниманието. <laughs> Grazie perché nonostante il poco tempo. Независимо от много краткото време, ще имаме възможността да анализираме вашите идеи. Много е важно това, което вие казахте за 2014 година, за това, че не се споменава нито един път думата култура. Надяваме се това да се е, промени. Е, сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Заповядайте. Елга Трупел има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искала да подчертая някои от нещата, които вече казахте, а именно междудържавното сътрудничество, в което се дава а, акцент на диалога с оглед на постигането на мира. Жалко е, че а, нямаме стратегически подход в рамките на външните ни отношения, така че да може културата и образованието да могат да изиграят ролята, която им е отредена. И аз бих искала да кажа това, което вие вече казахте в годишния доклад за 2014 година. Културата не се споменава. Но инициативата за повече Европа ни казва, че културата и дипломацията в това отношение трябва да бъдат издигнати до нови висини и да се разработват нови културни проекти. Тук не става въпрос за държавното равнище, а не. Става въпрос да се насочим към НПО, към гражданското общество, да се приобщят хората, за да може те да имат допълнителни възможности. Възможности да се свържат едни с други, да имат повече информация, да влизат в контакт. Това е тази стратегия, която желаем да разработим, а именно културата да бъде неизменна част от общата външна политика и политика за сигурност. Относно политиката за добросъседство. Същото се отнася и за нея. Трябва да имаме по-висока степен на ангажираност в двустранните отношения за включването на културата и образованието. Винаги говорим за тези неща, но когато погледнем споразуменията за сътрудничество, виждаме, че ролята на културата и образованието не е чак толкова голяма, колкото би ни се искало, а това трябва да се промени. Благодаря, напълно съм съгласна. Колегата Билт, след това колегата Неков. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря на колегата Джамбаски за работата му, доклада, който е много стратегически. Аз съм убедена, че културната дипломация може да играе важна роля по отношение на мира и просперитета. И аз съм, споделям вашето мнение, когато вие казвате, че е необходимо да се базираме на междуправителственото сътрудничество в това отношение. Аз бих отишла по-далеч. Смятам, че Европейския съюз може само да спечели, ако се основава на различните стратегии стратегически партньорства, които в историята сме сключили между нас държави членки и с трети държави. Африканските държави също трябва да бъдат включени. Аз участвам в делегацията АКТБ и се интересувам живо от държавите в Мадагаскар и поддържам тесни връзки с региона от дълги години. Необходимо е да се основаваме на разнообразието. Това е културно разнообразие, което може много да ни донесе и по отношение на културното сътрудничество. В това отношение бих искал да се върна на параграф 4 от доклада, който се отнася до защитата на а, културните обекти. Да, това трябва да бъде приоритет на една реалистична и амбициозна културна политика. За пореден път бих искал да ви обърна внимание на разрушаването на културните обекти в Европа и по света. Много добре знаем, че разрушаването на наследството има за цел да се разруши самия народ, неговата история. Държавите членки трябва да засилят сътрудничеството си в това отношение, за да се уверят, че наследството на народите, най-вече на европейския, няма да приключат в кош площчето на историята. Няма една истина в исторически план. Различните европейски институции, които работят в областта на културата в други държави, също трябва да бъдат приобщени. И вие сте представили това в доклада. Тук става въпрос за поставянето на акцента върху културата в Европа. По параграф 8, господин Чамбаски, имам някои резерви. Когато знаем, че европейски държави като Гърция, например, биват лишени повече от година от фондове по смисъла на програмата Еразъм Плюс, смятам и се, че не може още от сега да сме смятаме, че тази, тази програма може да почне да се прилага за трети държави. Първо трябва да уредим някои други проблеми. Благодаря ви още веднъж за вашата работа. Наистина чудесна основа за размисъл представляват тя. Държавите членки и ние всички ще разгледаме допълнително всички тези находки, за да може културната дипломация да просъществува. Благодаря. Еков. Господин Неков. Госпожо председател, уважаеми колеги, първо бих искал да благодаря на докладчика господин Джамбаски за свършената работа по становището. Подкрепям неговата визия по няколко направления. На първо място споделям разочарованието от липсата на позоваване на културата и културната дипломация в годишния доклад за 2014 година за изпълнението на обща външна политика и политиката за сигурност. От тази гледна точка терористичните атаки през изминалата година и половина, както и ситуацията с беженците, показаха колко е важно – да засилим междукултурния диалог с трети държави и да инвестираме в приобщаващо образование от най-ранна възраст. На второ място подкрепям апела за създаването на механизъм в подкрепа на опазване на световното културно наследство. Усилията на международно ниво трябва да се засилят и в борбата с незаконната търговия с културни артефакти, предотвратяването на конфликти и стимулирането на творческите индустрии. В тази връзка смятам, че е повече от нужна устойчива стратегия за опазването и популяризирането на световното културно наследство, както и засилено международно сътрудничество в конфликти, в конфликтни зони, като например чрез стратегията въведена синия щит. Бих искал да обърна внимание на необходимостта от събиране на статистически данни за сектора на културата, които ще допринесат за допълнителното подчертаване на економическия потенциал на културните и творческите индустрии и на тяхното въздействие върху социалното благополучие. Трябва да работим в посока на премахването на преградите пред мобилността на артистите и културните дейци. Това би могло да се случи чрез насърчаването на преференции, като например осигуряването на специални визи, които биха подпомогнали междукултурния диалог. Ще се опитам накратко да скицирам още няколко основни момента, които ще обърна специално, на които ще обърна специално внимание като докладчик в сянка на това становище. Да започнем от това, че искам да подчертая успеха на подготвителното действие в областта на културата в външните отношения на Европейския съюз, което има заслугата да затвърди ролята на културата като стратегически фактор за човешко, социалното и економическото развитие – в този ред на мисли приветствам намеренията на Комисията за създаване на Европейска стратегия за културна дипломация, която се очаква да бъде е, оповестена през април тази година. Всички знаем, че културата има ключово значение във външните дипломатически отношения на Европейския съюз, защото има заслугата да стимулира междукултурния диалог и взаимното разбирателство. Наред с това, тя трябва да бъде важна част от политическия диалог с трети държави и да бъде интегрирана систематично в проектите и програмите за развитие. Затова отстоявам тезата, че трябва да бъде отредено по-видимо и ярко място в целите на хилядолетието за устойчиво развитие и след 2015 година. В тази връзка бих искал да обърна и по-специално внимание на сътрудничеството между Европейския съюз и ЮНЕСКО. Действително след подписването на меморандума за разбирателство, тяхното сътрудничество значително се увеличи. Бих искал обаче да подчертая, че да се изгради по-солидна връзка между Европейския съюз и ЮНЕСКО, е необходимо да мислим извън рамката на финансовата помощ и съвместното управление на проекти. Смятам, че е необходимо да положим основите на перманентен диалог и да задълбочим сътрудничество в областта на образованието и културата в дългосрочна перспектива. Точно затова призовавам за установяване на годишен структурен диалог на високо ниво който ще ни помогне да посрещаме общите предизвикателства по по-устойчив начин. Благодаря. Благодаря. Аз мисля, че ние влязахме в една много важна тема. Искам да кажа също така във връзка с това, което казахте и казаното от госпожа Трупел. Съгласна съм, че подхода трябва да бъде стратегически. Вече са предприяти важни стъпки, както е, тригодишния пилотен проект Повече Европа и както, както се говори и в е, предишният е, ни доклад, госпожа Либачка иска е, думата. Благодаря ви, госпожо председател. Аз искам да защитя точка 8. Мисля, че трябва да има повече финансиране за програмата Еразъм Плюс. Не бива да размиваме този инструмент, който е много важен от гледна точка на взаимоотношенията ни с трети страни, така че повече пари. Да, съгласна съм. Е, иска ли Европейската комисия да се изкаже? Обикновено те се изказват. Междувременно само две, ще направя две наблюдения. Оценявам това, което каза колегата Биот. Еразъм плюс и творческа Европа – са вече отворени към сътрудничество с трети страни. Това трябва да бъде ясно. Е Разъм Плюс и има няколко линии. Първата Коменюс, която подкрепя важно сътрудничество между образователни университетски е, учреждения, също така и в е, областта на реставрация и опазване на културното наследство. Също, също като разъм Мундус. И разбира се, европейската доброволческа дейност, която се извършва в трети страни. Ние работихме всички по тази тема. Тук виждам и е, постоянния докладчик. По творческа Европа ние поканихме Европейската комисия. Малко сме разтревожени. Предвидени са двустранни сътрудничества с трети страни, за да се развие сътрудничеството в областта на творческия сектор. Но в момента има сътрудничество само с някои страни от изток, но не от юг, от Средиземноморието ние смятаме, че комисията трябва да започне работа по тази дейност. Очевидно има нужда от допълнителни средства, тъй като става дума за бедни страни. Има ли желание Европейската комисия да добави нещо? Ако не, ще продължим нататък. На този етап искам да ви напомня, че на 21 е срока за внасяне на изменения и пожелавам успешна работа на колегата Джамбаски. Сега преминавам към следващата точка в дневния ред. Благодаря за им присъствието на Валте Зампиери, ръководител на отдел в DG EAC. Благодаря също на госпожа Марта Бек Домзалска от Генерална дирекция Евростат. Е, ще ни говорят за необходимостта от събиране на данни и анализа на данни в културните и творческите сектори, различни от аудиовизуалния сектор. Моля, заповядайте, заемете местата си. Prego, Valentina Montalto. Eh, Искам да напомня нещо предварително. Както знаете, в член 15 на регламента парламентът поиска Европейската комисия да реализира проучване, за да види доколко е възможно да се събират и анализира данни в областта на културата и творчеството, не в аудиовизуалния сектор, за който вече има обсерватория в Страсбург. Резултатите ще бъдат представени днес – аз прочетах вашия интересен документ и искам да кажа, че по тази тема трябва да напомним две неща. От 20 години се говори за анализиране и задълбочаване да на данните в областта на културата и творческия сектор, от което има стратегическо значение, тъй като а, те дават а, принос към развитието на. А, на нашите усилия в областта на сътрудничеството. Евростат разработи методология т.е. данните бяха включени в рамките на своето проучване и това въжи и за националните статистики. Много е важно, защото това е важен аспект в дейности, в които културните дейности са показатели за добруване без да се ограничаваме само до фактори като брутен вътрешен продукт. Дейността на Евростат е резултат от е, взаимодействие и сътрудничество след зелената книга за културната и творческа дейност, но говорим за сектора, който е по е, уместно. Много е важно да разберем Какви са начините очевидно изискванията, предполагам, че от гледна точка на е, човешките и финансови ресурси, това е важно, за да се създаде един по-адекватен метод. А също така и да, да имаме по-важно разбиране на тази роля в Европа, тъй като в момента ние като че ли е, раздвояваме вниманието си и върху други теми. Така, сега ще ви дам думата. Благодаря, госпожо председател. За нас е удоволствие да ви представим нашата статистика на Европейския парламент. Статистиката е изключително важна за вас и ние ви благодарим за помощта, която ни оказахте информацията е важна и за държавите членки. Както знаете, наш приоритет е да работим заедно с държавите членки в рамките на отворения метод за координация по отношение на културния дневен ред. Важно, е, разбира се, и за Европейската комисия. Това се включва и добре в приоритетите на господин Юнкер за растеж и работни места. Всички знаем а, какви са резултатите от, културния, от работата на културния сектор за Европа и за обществеността като цяло. Имаме тук сред нас колега от Евростат и един представител на един от изпълнителите. Чухме имената им преди малко от госпожа Коста. Благодаря на колегите от Евростат за това, че са сред нас днес, защото беше изключително важно да имаме сравними данни на европейско равнище. Ще чуем колегите след малко. За нас наистина е чудесно да разполагаме с този труд относно творческа Европа. Това ще се прилага и трансверсално и всички ние по този начин ще допринесем за по-добрата политика на комисията, на държавите членки. Разбира се, ще окаже подкрепа и на работата на Европейския парламент. Ако позволите, госпожо председател, ще дам думата най-напред на колегата от Евростат. Благодаря ви. Аз работя в Евростат, който е генерална дирекция на Европейската комисия. Благодаря ви за поканата днес. Госпожа председателя и колегата доста вдигнаха нивото на очакване. Надявам се, че ще ви предоставя удовлетворителна информация. Когато говорим за статистики, първото нещо върху което трябва да помислим е какво точно се има предвид под статистика в областта на културата. Културата има много конотации, много значения, така че причината за това първата статистика в тази сложна сфера имат за цел да очертаят тази област и да преценим какво е измеримо с статистика. Като за целите си взимаме само тези области, които са от значение. Както каза госпожа председателя, изготвихме рамка, в която са разписани различни области – различни области на културна дейност, като наследството, архивите, книгите, архитектурата, артефактите, като те, разбира се, много често се пресичат с а, производството на културните творби, съхраняването им, управлението им. Пресечната точка на всички тези неща е културната дейност. именно нея се описваме, опитваме да опишем в нашата работа. В този контекст ще видите, че статистиките са само в начален стадий, но определено ще може да се представим по-добре. Опитваме се да представим заедостта в културния сектор, различните предприятия, които работят в него, различни елементи на международната търговия относно културните стоки и услуги, участието в сферата на културата, което е основната културна дейност. Специално внимание се отделя на ролята на ИКТ в контекста на разпространението на културните творби. Разбира се, включили сме и разходите на домакинствата за стоки и услуги в сферата на културата. Нека да започнем поетапно и да започнем с заетостта в културната сфера, защото това са най-надежните ни данни за сега. Може би, ако виждате достатъчно добре, може да видите графиката на екрана. Yeah, ами, sorry, sorry. Да, извинявам се, наистина. Myself, I need my glasses. Аз самия трябва да си сложа очилата, за да успея да видя нещо. Та, виждате, че заетостта през 2014 година е 2,9% от общата заетост в Европа. 2,9% може да ви изглежда малко или много. Както виждате, заради новата класификация през 2010-2011 година има прекъсване на поступилата информация. Заетостта в сферата на културата осигурява същата степен на заетост, каквато имаме в информационния и комуникационния сектор. Заетостта в тази сфера а, осигурява работни места на такъв брой хора, а, какъвто е този в финансовия сектор. Около 3% са заетите в финансовия сектор. Много повече са заетите в културната сфера, отколкото в областта на енергетиката. Тези прости цифри ви представят добра информация. Можем да сравним тези данни с развитието на заетостта в Европа. Най-отгоре виждате заетостта в Европа за периода 2008-2014 година. Виждате, че поради кризата имаше съществено намаляване на заетостта в Европа по това време, но културният сектор беше доста устойчив. Там никой не трябваше да заплати щетите от кризата разполагаме с информация благодарение на тези цифри за заетостта в културния сектор. С много информация разполагаме в областта на статистиките, но можем да направим сравнение на информацията, която разполагаме за културния сектор и да я сравним с всички останали економически сектори. Например, тук виждате по държави членки връзката между в ляво БВП на глава от населението, а най-отдолу е, на абцисата виждате заетостта в областта на културата. Не мога да кажа, че няма връзка между двете неща. Всъщност не е наша работа да анализираме данните някой може и да каже, че има някаква връзка между не броя хора, а процента хора заети в културната сфера и БВП. Да забравим Люксембург за малко, защото там има известна специфика с БВП, но може да видите останалите държави, описани в графиката, тя определено ни дава информация за информационната стойност на културата в тях. Госпожа председателката беше така любезна да говори за добруването и качеството на живот. Може да имаме същата графика, която в ляво има субект изразява субективното ниво на живот, а пък на абцисата заетостта в областта на културата. Ще видите, че тук може би най-вероятно има някаква връзка между качеството на живот и броя на заетите в културната сфера. Причинно-следствената връзка не трябва да се търси от Евростат. Ние просто представяме данните и оставяме на анализаторите да ги използват да ги анализират. The pleasure perhaps to analyze them. Still concern... Продължаваме с заедостта. Пишете сините точки. Те ви показват по държави членки съотношението на хората, които имат образование в културния сектор. Висше образование в сферата на културата. Това са сините точки, повтарям. А, в жълто виждате съотношението на вишистите. И можем да видим, че тези, които имат висше образование в областта на културата, са много по-многобройни. Тези работни места изискват висока квалификация. И това е видно от цифрите, които ви представяме. Това беше за заетостта. Може да се спрем и на предприятията, които действат в културния сектор. Тук разглеждаме по-скоро економически аспект. Какво виждаме тук? 5% от добавената стойност – в сектора на услугите се дължи на дейност в областта на културата. Отново казвам, 5% може да ви изглежда малко, но 5% европейска добавена стойност си остава все пак добра цифра. Виждате, че има различия в този дял в отделните държави членки. Може да се спрем също така на вида предприятия, които предоставят услуги в културния сектор. Най-голямата част са за програмирането и различни дейности, свързани с радио и телевизионно излъчване, вестници, ежедневници и друг вид дейности. Разбира се, всичко това трябва да бъде гледано в контекста на данните, предоставени от Евростат. Следващия важен елемент, който можем да ви представим е международната търговия на а, културни стоки. Прегледахме съществуващите данни по отношение на международната търговия. И виждате, че вноса и износа варират ежегодно. Трудно е да се очертае някаква тенденция, но е факт, че има внос и износ, като мащаба е милиони евро. Милиарди евро, извинете. милиарди евро внос и износ на стоки в областта на културата. Основно се внасят и изнасят антики, книги. А с кого търгуваме най-много? Това е друг интересен въпрос. Изнасяме към САЩ, Швейцария, Хонг-Конг, и внасяме от Китай, САЩ и Швейцария. Малко е странно това, което внасяме от Китай, но в случая става въпрос за ръчно изработени стоки, свързани с телевизионни игри и различно съдържание на електронни игри. Дизайна не е изработен в Китай, но самото устройство е ръчно изработено в Китай. Участие в областта на културния сектор. И в това отношение имаме известна информация. Мога да ви представя някои данни във връзка с това, което сме могли да получим като информация. Виждате тук процента от населението, което е прочел повече от 10 книги през последните 12 месеца. В синьо виждате мъжете, а в жълто жените. Така че, господа, can, we can do better. може да се справим и по-добре. Определено, много по-добре можем да се справим. Uh, може да видим и колко често се ходи на театър и концерт. Даните са за последните 12 месеца. Тук интересно е, може би, да видим броя на тези, които никога не са ходили нито на концерт, нито на театър. Виждате, че това засяга около 70% от населението на някои държави. Друг, друг пример са посещенията на културни обекти. През, следващ, през последните 12 месеца а така както е разпределено по ниво на образование. Виждате, че хората с по-високо образование са посетили повече културни обекти. Това също е интересен факт, който трябва да се има предвид, когато се работи по политиката в областта на културата. Трябва да споменем и използването на информационните и комуникационни технологии в областта на културата. материализира се културното съдържание. Е важно какво се случва в интернет, какво се случва с съдържанието, какво се случва с стримването по интернет, с платформи като Netflix и прочие. Тук може да се изненадате от резултата. Използването на интернет за културни цели по възрастови групи. Виждате, че с увеличаването на възрастта намалява ползването на интернет. Добре, това не е изненадващо, обаче дори в най-младата категория, между 16 и 24 години, игрите доминират, но почти 60% от младите хора между 16 и 24 години използват интернет също и за да четат вестници, списания и информационни сайтове. Тоест, те използват интернет не само за забавление, а и за да се информират за новините. Купуването на книги по интернет е все а, нарасва значително. Виждате сравнение между 2009 и 2015 година за закупуването на филми и музика, книги и изписания и билети за а, културни събития. А, увеличава се купуването на книги, увеличава се купуването като цяло. И е, друга важна тема от гледна точка на домакинствата. Какви са разходите на домакинствата за културни стоки и услуги? Имаме и информация и за това. На европейско равнище ще видите е, домакинствата отделят близо 3,5% е, от своя доход за културни цели. Това може да ви изглежда малко, но нека да ви припомня, че близо 60% от общите разходи на домакинствата отиват за плащане на жилището, храната и транспорта. И а, останалите 40 се заделят за всичко останало. Ето, например, разходите за здраве, за здравеопазване на домакинствата са горе-долу сравними с тези за е, култура 3,5%. И а, е, за щастие това е повече от разходите за алкохол, тютюнови изделия и, и наркотици. Това може би е добра новина. А, за какво отиват разходите? Телевизия, радио, новини, а, новинарски издания, компютри, книги, телевизори, театър, концерти и прочие. Виждате всичко на екрана. Цените също са интересни. А, интересни са източниците на данни в тази област. Виждате еволюцията на цените на културните стоки и услуги от 2005 година насам. Виждате, че спадат цените на хардуера, т.е. на самите телевизори и компютри. Значително намаляват тези цени – през 2014 година телевизорите, компютрите виждате, че са се струват много по-малко, отколкото в началото. Останалите цени горе-долу следват инфлацията, с изключение на зелената линия, където отново има спад. Това е линията, на която са показани цените на музикалните дискове, видеодисковете и други музикални видеозаписи. Може би това е свързано и с а, наличието на, на безплатен достъп до някой от тях. И така показах ви някои данни за производството, за разходите. Оттам нататък как ще се използва статистиката. Важното за нея е, че тя е хармонизирана, сравня... стандартите на качество на събиране на данните в различните страни са сравними и високи. Друго важно нещо е, че има връзка с други източници на данни. Използвали сме данни от Европейската статистическа Използването на данни от Евростат, Европейската статистическа система, е полезно и защото може да се прави сравнение с други данни, които се събират в системата. Показах ви това, например, на графиката, сравняваща културните продукти и БВП. Заетостта и БВП. Данните като цяло са сравними. Друг важен елемент е, че тези данни се събират от различни вече съществуващи европейски източници. Тоест, не се събират специално данните за култура. Някои от тях са, се събират ежегодно, други на 5 години. Има някои елементи, където няма достатъчно подробности. Има други елементи, където статистическата класификация не е достатъчно добра, за да представи културния отрасъл достатъчно ясно. Това не означава, че не трябва да правим усилия да подобрим класификациите. И е, е, голямото затруднение тук е дематериализацията на културните стоки. И тук трябва да се направи повече, защото все повече е, съдържание се закупува по интернет и това трябва да се има предвид. Можете да видите тези данни на уебсайта на Евростат, а скоро ще видите и допълнения към данните. Данните се разширяват, ще има допълнителни данни е, и съответен статистически анализ. Ще има публикация. Предвижда се допълнително разширяване на услугите за предоставяне на данни, които предлагаме. Ще се опитаме да разширим покриването на културния сектор в събирането на данни. Това е отрасъл, при който трябва да се насърчи събирането на данни. И освен това, по класификацията следим внимателно какво се случва с класификацията в международен план. Може да изглежда просто, но всъщност когато се ревизира международна класификация, се сблъскват толкова много противоположни интереси, че е много трудно да се достигне до класификация, по която да има съгласие. Това е всичко от нас. Благодаря за вниманието. Благодаря. Very, very interesting. Uh, Благодаря. Много интересно представяне на важната дейност, която вършите. Сега професор Монталдо през юни 2017 година ще се направи следващото проучване и искаме да помолим то да се изпрати на всички колеги. Тези документи също ще ви, също ще ви бъдат раздадени. Веднага след като приключи, заповядайте госпожо Монталдо. Много е важно да се представи вашето проучване. Заповядайте. Добро утро на всички. За мен е чест и удоволствие, че съм тук. Ще ви представя основните заключения на това проучване. Е, то е разработено в е, рамките на подобряване на културната статистика на европейско ниво. Няколко думи за автора на проучването КЕА, е, фирма със седалище в Брюксел, специализирана в областта на сектора култура. Ние разработихме доклади за Европейската комисия през 2006 и 2009 година за економиката на културата в Европа. Това беше първото картиране на европейско ниво на този сектор. И след това въздействието на културата и ролята и като инструмент за подобряване на творчеството и новаторството. И така, с този доклад ние успяхме да проучим въздействието на този сектор върху европейската економика и общество. Но както беше казано в началото на заседанието, основният въпрос е как да се измери това въздействие. Както напомни госпожа Коста, много е направено през последните 20 години, през 1995 година беше приета първата резолюция за ролята на статистиката и растежа. След това имаше техническа работна група, чиято цел беше да подобри методологията за събиране на данни в сектора. И в момента Евростат върши дейността, на която бяхте свидетели преди малко и за да допълним и доразвием тази амбициозна цел, регламента за създаване на програмата Творческа Европа предполага и проучване, е, като в, в което да, което да помогне за нови начини за събиране на данни в бъдеще, като се изключва аудиовизуалния сектор, тъй като има вече Европейска обсерватория, която върши висококачествена дейност в тази област. При разработването на проучването ние следвахме следната методология. Първо ние работихме заедно с Евростат, е, те ни предоставих е, информация е, и статистически данни, за да видим какво е на разположение и какви са празнотите, които трябва да бъдат запълнени. И след това ние картирахме на европейско ниво альтернативни източници, така че да разберем по-добре сектора на европейско ниво като минаваме от административни документи към онлайн масиви създани и събрахме официалните статистики, альтернативните източници, за да формулираме препоръки, сценарии за изпълнение. Какво констатирахме? Както беше напомнено от Евростат, има няколко предизвикателства, които следва да бъдат решени в областта на културната статистика. Има предизвикателства, които засягат специфични сектори, има и хоризонтални сектори, които засягат всички сектори на културата. Няма да навлизам в всички детайли. Само ще спомена международната класификационна система, кодовете НАСКО и СКОД, чрез които се идентифицират работните места, не винаги са адаптирани към сектора, защото в много случаи има дейности не е лесно да се изолират културните дейности. И това въжи особено за някои подсектори, като видеоигри. Има и други сектори, които не са обхванати от официалната статистика като фестивали, библиотеки за наследството. Има и сектори като модата, това е интердисциплинарен сектор, има и хоризонтални предизвикателства. Една характеристика на този сектор е, че там има голям процент микропредприятия, които е трудно да бъдат обхванати в статистиката. И в цифровата среда има подробни данни за услуги по интернет. Много е трудно да се обхване и търговията. Има търговия с културни стоки, но е трудно да се намерят данни за търговия с услуги, а също така и търговия с електронните книги, например. економиката все повече се дематериализира. Каква е ролята на альтернативните източници? Три са начините, по които альтернативните източници могат да допълнят информацията, която вече се предоставя от официалната статистика. Първо, те събират данни за онези сектори, които не са обхванати от официалната европейска статистика, като наследството и е, библиотеките. Де ще ви дам за, пример, за пример Еблида. Те ни дават нова информация и пазарна информация – за явления, които не винаги са обхванати подробно в европейската статистика. Например, онова, на което сме свидетели в онлайн света. Също така, в дългосрочен план може да се подобри методологиката, като се използват онлайн масивите. първо по наследството и музеите. ЕГМОТО, Европейската група за статистика на музеите. Това е група специалисти, които работят на доброволно ниво. Те събират детайлни данни за музеите в европейско ниво по хармонизиран начин. Това е пример за данни, които могат да се намерят в интернет, т.е. броя на доброволците и служителите. Това е важен параметр, по който се оценява стойността на сектора. Друг интересен параметр е размера на субсидиите като процент от дохода. По този начин се измерва зависимостта на музеите от публично финансиране. По новата информация на тази, тази графика е взета от Google. Това са седмичните търсения за сценичните изкуства в различни сектори. Както виждате, тенциите за търсене намеляват. Не знаем защо. Това изисква по-задълбочено искане. По-задълбочено търсене. Интересното е, че това не е информация, която ще намерим в официални статистически данни, въпреки, че по този начин се измерва нивото на интерес на европейско ниво. Ако Подобрява се е, достъпа до интернет с всяка година и на тази основа може да се проучи какъв е, процент е, от населението участва в тези дейности. И накрая в областта на подобряване на статистиката в дългосрочен план. Тук имаме един интересен пример от Обединеното кралство, нова методология за картиране, при която се използват официални статистики и данни от интернет, за да се, ви, за да се направи една карта на сектора видеоигри. Тук има 600, близо 600 фирми, които са идентифицирани с метода за търсене по интернет. Има по-голям, оказва се, че броят на фирмите за видеоигри са повече, отколкото фигурират в официалната статистика. И повече, огромен процент са микропредприятия и това говори за това колко трудно се обхващат в официалните данни микропредприятията. Разбира се, альтернативните данни не са панацея. при тях има много проблеми от гледна точка на географския обхват, тъй като те не обхващат всички 28 държави членки. ЕГМОС, например, се опитва да обхванат всички 28 държави членки, но ако погледнем по-подробно данните, ще видим, че има много пръзноти в различните страни. И разбира се, има и проблеми свързани с качеството, тъй като те не винаги е, спазват един и същ стандарт при събирането на официална статистика. Но поради ограничението и проблемите с официалните альтернативни статистики, единствени начин да разберем цялостно сектора е да използваме и двата вида статистически данни като по взаимно допълващ начин. При разработване на препоръките, ние спазваме няколко принципа. Разбира се, събирането на данни е скъпоструваща дейност и ние се опитваме да, да надграждаме върху дейността, която съществува и която се извършва от Евростат – и от ЕСНЕТ, но се опитваме да мобилизираме всички налични ресурси и препоръчваме ограничени във времето решения, които могат да се осъществят и в краткосрочен и дългосрочен план. Ето, тук са няколко препоръки. По-подробно можете да ги прочетете в доклада. Първо предлагаме да се събира данни по реалистичен начин и събирането на данните да се фокусира в поли... върху политически приоритети. Е, например, делът на участие в културата и културно многообразие трябва да се актуализира класификацията, за да могат да се представят по-добре секторите статистически, да се има акцент върху секторите, които не са добре представени, като модата и дизайна, и да се разработят методи, за да сме наясно с тенденциите в интернет и накрая примера с Обединеното кралство показа, че трябва да използваме данните, за да разберем по-добре картината в цифровата среда. Как да се извърши изпълнението? Има три различни сценария да се да се осигури устойчивост на работната програма на Евростат след 2018 година. Втория сценарий е по-амбициозен и по-скъпо струващ. предлагаме европейските институции да работят с альтернативни източници и да подобрят качеството на своите данни които да се събират в една платформа, за да се изгради обща картина на културния сектор в Европа и предлагаме също така да се създаде една, един творчески съвет, за да се осигури стимул на сектора да събира данни и най-амбициозният сценарий е да се създаде съответна обсерватория, която да работи в взаимодействие с Евростат и аудиовизуалната обсерватория. Това е от мен. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Аз лично смятам, че това е много амбициозна дейност може би трябва да имаме амбиция и за допълнителен анализ. Благодаря на Евростат за този много важен принос в този стратегически момент. Имаме няколко цели. бюджета 2017 година ние полагаме усилия. Образованието и културата трябва да да фигурира сред приоритетите. Докладът за изпълнението на програмите ще бъде повод да се разработят нови подходи и предполагам, че ще има интересни срещи между субектите в културния сектор и институциите. Освен това работим и по доклад за творческата е, индустрия. Много е интересно това, което казахте за новите модели и за разширяването на спектъра, като държим сметка е, за няколко момента. Първо, качеството и сравнимостта и надежността на данните. Евростат ги гарантира и от друга страна има нови сценарии, за които трябва да държим сметка. Параметрите на добруването, например. Така, няма да монополизирам повече микрофона. Ще дам думата на колегата Здроевски. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал най-напред да изразя своите благодарности. От 2007 година очаквам някакви статистически данни. И за периода 2007-2010 година бях доста неудовлетворен заради метода, който се използваше при събирането на данните – по време на полското председателство през 2011 година аз бях министър на културата и тогава проявявах жив интерес към подобряването на нивото на европейските статистики, така че наистина поздравления за а, качествената статистика, която сте събрали. Много пречки вече са премахнати, но положението все още не може да бъде окачествено като напълно удовлетворително. Данните за периода 2010-2011 не са достатъчно пълни. Същото се отнася и за периода 2014-2020 година. Много пропуски има и за отделните държави. Някои държави просто не откликват на исканията ви и тогава човек просто трябва да ги насили да предоставят данни. Осъзнавам също, че съществува а, проблем и във връзка с класифицирането на разходите. В Германия, например, едно готварско издание по телевизията се смята за културно издание. Може би защото журналистите не са толкова добри в готвенето. В Италия обаче кулинарните издания са просто част от а, търговските а, телевизионни предавания предавания с търговска цел. В статистиките в Европа и САЩ молевите и химикалките се считат за част от културната сфера в някои държави и а, е, са изключени от нея в други. Не ми се иска да пропускам обаче тази възможност за постигнатото от вас в рамките на сравнително кратък период от време. Сега ме интересува следното. Необходимо е пропуските да бъдат някакси запълнени. Бих искала да разбера какви са трудностите, на които се натъквате. За 2016 година, например. Какви доклади да очакваме в рамките на 5 годишния цикъл? Кои е, държави членки е, най-яростно се противят при предоставянето на данните? Към господин Коста. Имам въпрос към вас. Аз наистина ми се иска да изготвя доклад за участието в културната сфера и би било интересно да чуем в кои държави членки разходите, свързани с културната дейност, са най-високи. Благодаря ви. Благодаря за този анализ. Сега колегата Морган има думата. Благодаря, благодаря за изложението. Присъединявам се към поздравлението, защото това, което ни представихте, ще има значение в разработването на е, политиката. Искам да ви благодаря за е, това, което казахте за културното участие, особено това е особено важно за нашата комисия. Ние се опитваме е, да работим е, в области, свързани с е, заетостта. Знаем, че 2% завършили в тази област не е информация без значение. когато говорим въпроси свързани с културата, често се смята, че това е излишен разход. А е тъкмо обратното. Всичко това, което ни беше казано тази сутрин, ще ни помогне при взимането на решения мисля, че по тях има съгласие в нашата комисия. Данните ще ни помогнат в усилията за разбиране. Виждаме, че това е необходимо в днешно време. Защо взимам думата? Защото ми се струва, че анализът, който се прави, трябва да се задълбочи, особено в областта на участието на гражданите в културната оферта. Как полагат се и усилия, за да се излезе от традиционния подход. Вие Вие използвахте един израз за който се отнася до това, че в интернет се събира информация, която обягва неофициалната статистика. Всичко това ще ни помогне да се помогне на малките и средни предприятия и на микропредприятията. Също за тази цел е необходимо да разполагаме с данни и водят се разговори за многогодишни програми е, и без статистическа подплата те ще бъдат безсмислени. Вие говорихте за различни центрове. Разбирам, че се правят усилия за доразвиване на методологията. Искам само да кажа, че по тези въпроси не бива да се притесняваме да излезем извън рамките на общоприетото. Благодаря, Луиджи. Госпожа Либачка има думата. Благодаря ви. Аз също съм благодарна за изключително интересната презентация, която чухме. За в бъдеще би било добре да получим отговор на следния въпрос. До каква степен използването на интернет води до спад в използването на културен материал. Аз лично се надявам, че колкото и достъпна да е информацията в интернет, хората ще продължават да проявяват интерес към посещенията на музеите, например. От данните, които ни предоставихте, могат да бъдат очертани някои ясни тенденции и не трябва да се страхувате да излизате с заключения. Изключително важно е в рамките на образователния процес да култивираме потребители на култура. Хора намират информация в интернет, но не могат да участват в културния живот. Има ли други желаящи да се изкажат? Мисля, че не. Използвам тази възможност, за да кажа, че ние започваме диалог по този въпрос. Ще ви дам думата, за да отговорите и за да направите някои допълнителни разсъждения. Ние искаме да набележим пътя напред, възоснова на информацията, с която разполагаме. Искаме също така и да разработим сценарии за по-нататъчната си дейност. Сега ще ви дам думата, може би в обратен ред. Благодаря ви. Наистина, доста окоръжаващо. Имаше много технически въпроси, на които се очаква да отговоря, но аз бих искал да кажа няколко неща. Участието на държавите членки в събирането на данните е задължително. То не е доброволно. Има си правила, които задължават държавите членки да предоставят на Европейската комисия и на Евростат необходимата информация. Това е част от задължителното събиране на данни. Така че държавите, да, извинете, държавите членки са задължени да събират въпросните данни. Поддържаме връзка с колегите в държавите членки. Винаги се опитваме да работим с тях предварително, за да може да изясним кои културни, кои творби в една държава се считат за част от културното наследство и кои в друга не се считат за такива. За да може да имаме сравнимост на данните в последствие. Може би трябваше да уточня как точно работим. Относно участието в културния живот, дематериализирането на последния и търсенето на информация в интернет, ами не може да се крием от действителността. Интернет е неизменна е, част от културния живот. По интернет може не само да се продават културни творби, но и да се предоставя съдържание – И в това отношение наистина можем да се справим по-добре. Uh, Бих искала да ви благодаря за положителните коментари и може би да се спра на следните два момента. Нека да помислим какви приоритети бихме могли да си зададем. Разбира се, те може да се променят за в бъдеще, но все пак трябва да имаме някакви механизми, които да бъдат разходосъобразни при събирането на данни. Господин Моргано зададе въпрос за альтернативните бази данни, но при тях няма да имаме същата сравнимост. И когато в Евростат се събират данни, не трябва да се страхуваме от новите методи на събиране на данни, например новите информационни такива. Сектора се развива, разработват се много нови бизнес дейности и от тук възникват и нови начини за участие в културния живот. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви наистина за отделеното внимание. За нас определено това е приоритет и е чудесно да чуем, че това е приоритет и за вас. Това, което а, виждаме, може да бъде използвано а, при изготвянето на политиката. Когато казваме, че културата е в центъра на модерната економика, на економиката на знанието, а, всъщност ние сега разполагаме с доказателство за това доказателство за 28-те държави членки. И това е аргумент е, културната сфера да бъде част от е, единия цифров пазар. Просто разполагаме с доказателства за това. Когато говорим за участие в културния живот, разбира се, че всички знаем какво означава това по дефиниция, но а, що е то а, култура? Тя се включва както към економическото измерение, така и към измерението свързано с познанието. На въпросите за интернет. Да, колегите обясниха колко трудно е да разполагаме с конкретни и точни данни за услугите. Когато всички вървим към електронни книги, към веб стриминг, ние всъщност говорим за цифрови услуги. И там това измерение много трудно може да бъде уловено, поне на международно равнище. Да, може би можем да кажем, че колкото повече електронни книги се продават, толкова по-малко такива се продават на хартия. Разполагаме с доказателство за следното. Музеите, които направиха цифровия преход, които е, предоставиха изданията на обществеността, е, не се оплакват от намалял брой е, посетители което означава, че може да имат достъп до културния живот и по цифров път. И това е неизменна част от нашия живот. Може би в това отношение альтернативните източници биха могли да ни бъдат полезни, а именно нещо типа на това, което видяхме в музеите. Относно альтернативните източници, останалите такива. Това са альтернативни такива. Основната ни работа трябва да е свързана с събиране на данни от 28-те държави членки. Това е работата на Евростат. В рамките на този процес държавите членки подобряват собствените си данни, което ще доведе до подобрение на данните на европейско равнище. Все още се подценява този момент. Аз не съм статистик, аз просто използвам статистиките, но оставам с впечатлението, че този момент се подценява, защото не всички държави членки събират данните с същата точност. В това отношение има поле за подобрение. Ще продължим обаче да работим с Евростат, защото това е важно за нас. На първия сценарий във връзка с обсерваторията. Може би сме прекалено амбициозни, имайки предвид сегашната рамка. Създаването на обсерватория ще струва скъпо парите определено ще трябва да дойдат от творческа Европа. Творческа Европа може да изглежда като голяма програма, но не е такава. Има няколко функции, но основната и функция са проекти за сътрудничество. Целта е да се насърчи сътрудничеството в културната сфера между държавите членки. Смятам, че тази дискусия ще продължи и за в бъдеще. По втория сценарий, тук има няколко интересни за нас неща – Добре е да поискаме и да получим данните. Една от препоръките беше, че може би трябва да започнем с секторите, в които разполагаме с изключително малко информация. Това всъщност едва ли е толкова продуктивно. В един идеален свят би било добре да започнем от най-слабите места, като ги засилим, но не това е най-доброто решение в случая – Разбира се, в момента сме в процес на размисъл, но смятаме да започнем с тези сектори, в които положението вече е по-добро. Например, музикалния сектор. Това е сектор, в който вече имаме налични данни, което означава, че би било по-лесно да докажем, че това, което правим, си струва. Ако започнем с изключително слаб сектор и след 3 години не сме постигнали големи постижения, тези, които вземат решение във връзка с новия бюджет, ще кажат защо искате да се занимавате с това. Така че аз мятам, че е по-добре да започнем с по-силен сектор, като например музикални. Това да бъде първата ни стъпка. Разбира се, ще имаме и други възможности да обсъждаме този момент с вас. Ако желаете, разбира се. Благодаря. Thank you. Uh, questa è una... Това е интересна хипотеза. Важното е да не даваме сигнал, че подценяваме сектора. Хелга Трупел като че ли искаше да попита нещо. Искам да се върна към отговора на господин Зампири. Казахте, че добре е добре това, че имаме достатъчно доказателства, с които да покажем голямото въздействие на културната индустрия на европейско равнище. И от гледна точка на нашата парламентарна комисия искам да разбера как най-добре можем да покажем Европейската комисия и да подчертаем значението на културата е, не само във вътрешен план, но и във външен план, във връзка с е, политиката за добросъседство, във външната политика и така нататък. На къде според вас се движат нещата? Не искам да съм прекалено оптимистичен, но мисля, че посоката, в която се движи единият пазар, не е повод за притеснение в областта на културата участваме във всички е, разговори още от самото начало. И мисля, че резултатите е, трябва да са добри. Тук включвам целия пакет. Особено внимание трябва да бъде обърнато на платформите за обмен на данни. Това е действително една от нашите силни страни. И ако искаме да се засили въздействието на културния отрасъл, вече разполагаме с платформите. от там нататък тяхното въздействие трябва да започне да се усеща. Що се отне, отнася за а, а, преразглеждането и новия текст? Не се казва много за културата, но и времено работим двустранно в областта на културната политика с различните е, страни партньорки. Една такава страна е Тунис, например, и други е, страни от политиката за добросъседство могат да се присъединят. Така даваме възможност на хората да, на други страни да станат пространство, е, част от европейското културно пространство. Става дума за работа и е, в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност. Имаше и въпрос за търговията. Тук не става дума толкова за споразумения в областта на търговията. Не имаме позиция за културата и търговията. Ясно е, че като насърчим обмена и двете страни печелят но това по никакъв начин не означава да се променят нашите позиции в рамките, които защитаваме в рамките на СЕТО, разбира се. Тъй или иначе, това е една възможност за развитие за в бъдеще. Госпожа Коста спомена бъдещето на културната промишленост като основна цел и действително натам се насочва нашата дейност. Евростат работят с наше от самото начало. Колегите от, генерална, от други генерални дирекции също участват, така че аз съм оптимист, без да бъдем прекалено амбициозни, разбира се. И ние. Така, всички споделяме притесненията, но сме убедени, че аргументите и въпрос, въпросите, свързани с износа на културни стоки, но също така и показателите, които са обучение, образование, връзката заетостта в областта на културата и под повишаване на БВП говорят а, е, за една нагласа, която в нашата комисия винаги сме споделяли. Това беше и въпроса на госпожа Трюпел. Смятаме, че когато се говори за стратегия за цифровия единен пазар, трябва да се обърне внимание на тези въпроси. За сега не се обръща достатъчно внимание. Парламентът и вашите е, дейности са основа, на която можем да разчитаме на по-амбициозен подход, в който да се включат трима комисари. По-нататък трябва да свържем думата растеж с културата. Това като в момента не се възприема като нещо очевидно. Въпросът за образованието, за етоста, образованието свързано с ценността, култура и развитието и социалната интеграция би трябвало да бъдат предмет на засилено внимание. Благодаря ви за работата, която вършите. Благодаря ви за а, изложенията, които направихте. Е, вие ни помагате в е, усилията да наложим е, това разбиране за културата като антициклично явление. Дори в етап на криза културата се оказва по-устойчива аз мисля, че не можем да не сме доволни от тази среща. Ще ви представим естествено всички документи. Разчитаме да ни предоставите информация за последващите дейности. Разчитаме да се запази волята ви да продължите да работите в тази област. и питаме се дали комисията е, ще бъде последователна в е, готовността си да инвестира повече в е, тази област. Благодаря ви. Приключихме с тази точка. Знае, доколкото разбрахме, че тук е доктор, че тук е господин Доминьони. Две минути пауза, след което ще продължим работата си. Sorry, please, we, we continue our... Продължаваме. Моля за тишина. Please, thank you. We want to continue our meeting. Продължаваме заседанието. Сега ни предстои много интересна размяна на мнение с Стефано Доминьони, директор на Европейски институт за културни маршрути към съвета на Европа. Ако обичате, моля за тишина. така, ще дам думата на господин Доминьон и новия директор на Европейския институт за културни маршрути в Люксембург. Следващата година тази програма ще навърши 30 години и това е форма на отбелязване. В момента в Европа имаме 33 културни маршрути е, разработи, работи се заедно с правителства, е, с е, и възоснова на разширени партньорства. Знаете, културните маршрути са включени в Творческа Европа като една от най-интересните културни политики в момента, в който междукултурният диалог, е, взаимното разбирателство, желанието да излезем извън е, границите, е, изисква да се подчертават всички политики, които създават чувство на общност и обща принадлежност. Знаете, че института в Люксембург актуализира програмата на културните маршрути Институтът и оценява програмите, е, както за целите на приемането им, така и е, от гледна точка на оценката на техният образователен потенциал. Според мен е много важно и ще бъде много интересно да изслушаме господин Доминьони. Ще му дам думата за 15 на минути и след това ще има възможности за въпроси. Заповядайте. Благодаря, госпожо Коста. Много ви благодаря, че ме поканихте да се изкажа от името на Съвета на Европа. Вашата парламентарна комисия поддържа връзки с Съвета на Европа от много години и винаги е проявявала интерес към програмата Културни маршрути. Културните маршрути това е една от основните инициативи, е една от новите водещи инициативи, на съвета на Европа. Всичко започна през 80-те години като идея. Развива се вече години наред и сме натрупали доста познания, доста информация, така че много се радвам, че мога да представя тази програма пред вас днес. Културните маршрути, както каза госпожа Коста, става дума за мрежи свързващи проекти, работещи по европейското наследство от различни държави. Става дума за проекти, които не са само вътрешни за определени държави, а свързват няколко държави по определени теми културно наследство, история, архитектура, изкуство, музика и прочее има много силен културен компонент. Тук на слайда виждате някои от ключовите думи, за да видите за какво става дума. Става дума за културно наследство, околна среда, пейзажа, става дума за изкуството, религията, религиозното наследство, духовното наследство. Това са общи теми, които обединяват хората. Така че става дума за наднационална програма, която има за цел да работи по общото културно наследство на Европа. Съветът на Европа е в сърцевината на проекта. Той дефинира политиката и ценностите, ценностите на организацията са залегнали в нашия устав и имаме правомощия за усилия, свързани с насърчаването на правата на човека, културната демокрация, културното многообразие и културната идентичност и културния диалог. Съветът на Европа взе решение да създаде а, условия за събиране на група страни, които са в сърцевината на проекта. А, това е едно частично споразумение, към което лека по лека се присъединяват и други страни, година след година, и там се дефинират програмите, свързани с културните маршрути, както и сертификацията. Между другото, издаването на сертификати е един от важните елементи тук. Става дума за конкретни маршрути, които редовно се оценяват и сертифицират. Що се отнася до правните елементи, на които почива програмата, работата на Европейския парламент е много важна. Също ще спомена и три основни конвенции, които са в основата на нашата програма. Конвенцията за култура, най-старата конвенция в областта на културата от 1955 година, конвенцията за околната среда, както и съвета на конвенци... Е, конвенцията на съвета за Европа за културното наследство и за е, ценността на културата за обществото. Тоест, тук се подчертава вече, че културата е ценна не а, само сама по себе си, но и като насърчение за развитие на обществото. Тя е основополагаща за обществените е, връзки. Така, тук не става дума за някакъв си проект, който се управлява от съвета на Европа, а става дума за различни културни маршрути, всеки от които се управлява по-отделно. Каква е нашата методология? Тук виждате една диаграма, на която се представя задачата на института. В Люксембург е разположена нашата служба и е, благодарение на подкрепата на Люксембург получаваме възможност всяка година да оценяваме маршрутите, да следим какво се случва там, да потвърждаваме сертификатите, да подготвяме обучения и да подготвяме процеса на сертификацията. Работи се чрез управляващите органи на съвета на Европа, там където има маршрути, при които не се спазват някои от критериите, се издават предупреждения. Има определена последователност при издаването на сертификатите. Цикълът е следният. Той се основава на резолюция на съвета на е, Европа и целта е да се определят правилата за предоставянето на статута културен маршрут на съвета на Европа. Първо, определения маршрут започва от статут кандидат. Там подава своята кандидатура, подава се е, документацията, която се разглежда от съвета на Европа в сътрудничество с нашия институт. Е, документацията се разглежда от експертна комисия, която се среща редовно и която дава препоръки към управителния съвет за това дали или не даден маршрут да бъде сертифициран и оттам се преминава към официалното одобрение. Един кандидат трябва да изпълнява определени условия, за да може да бъде сертифициран като културен маршрут на Съвета на Европа. Има различни критерии за допустимост, някои от тях са изложени тук на екрана. Европейските ценности са много важен елемент – Тоест темата наистина трябва да е европейска. Може да е културна, може да е историческа, може да е свързана с общото, общото ни споделено културно наследство, може да е свързана с изкуството и така нататък. Критериите, освен това, са свързани и с научна дейност и с развитие. Трябва да има някакво сътрудничество в областта на научно-развойната дейност. Обикновено, когато има един културен маршрут, зад него стои определена научна комисия, която работи, прави изследвания в научната област Друга важна цел е да има и образователна дейност за млади европейци, т.е. да се работи с училища и други образователни институции. Трябва да има и обмен на културни практики и практики в областта на изкуството. Тоест, редовно трябва да се организират определени събития, да има програма за дейност за цялата година, т.е. да има е, живот по този културен маршрут. Маршрута е също така трябва да има и ясна връзка с културния туризъм, както и с устойчивото културно развитие. Тоест има и туристически аспект, има економически аспект на културния маршрут. Тези маршрути са свързани с местната среда и трябва да са свързани с малките и средни предприятия, с економиката в тази област и трябва да бъдат включени в местния пейзаж. Друг важен въпрос е правния статут. Асоциацията, която работи по въпросния културен маршрут, трябва да бъде свързана с множество местни общини и други организации. Има и това е, е голямата разлика между обичайните културни маршрути и тези, които са сертифицирани от нас. При нашите маршрути се изисква да има сътрудничество и с общини, и с неправителствени организации. Трябва това да е асоциация, която има общо събрание, която има административен съвет – и която се управлява по демократичен път. Трябва да е организация, която трябва да се управлява по демократичен път. Трябва да има представителност на всичките е, участващи асоциации в управлението на е, главната асоциация и трябва да участват поне три страни. Всеки един културен маршрут на съвета на Европа трябва да има участие от поне три страни. Обикновено участват много повече, но това е минимумът. Какви са цифрите? По-настоящем има 33 маршрута в 57 страни. Тоест, доста широко се разпростираме географски, отвъд европейските, отвъд границите на Европейския съюз и дори отвъд на границите на Съвет на Европа, да кажем Финикийския път или пътя на викингите или пътя на масиновото дръвче и така нататък. Това са маршрути, които имат по-широко членство. Има и някои а, религиозни маршрути, които прекосяват континенти. Ще ви покажа няколко примера, за да може да си представите по-ясно за какво става дума. Има няколко маршрута, които искам да представя съвсем накратко, тъй като нямаме време да навлизаме в подробности. Ако искате повече информация, можете да я намерите на сайта на съвета на Европа. Раздали сме мъж, а, брошура, която описва ясно всичко. И Тервитис, това е един от нашите маршрути. Има различни типове маршрути. Един от тях е териториалния маршрут. Това е маршрут, който действително е свързан по земя на няколко града, например, т.е. Е, основата е, е териториалната връзка. Други примери за това са е, маршрута на маслиновото дръвче, както и пътя на Андалусия, обхващащ Испания, Марокко, Португалия. Има и други маршрути, линейни маршрути. Това е един маршрут, който, по който а, даже може да се премине пеша. Като пътя а, до Сантьяго де Компостела. А, тези е, е, маршрути са свързани с е, устойчивото развитие, е, с е, пилигримските пътувания, с е, така наречения бавен туризъм. Има и други видове маршрути, които е, са с по-различна форма а, е, те реално не съществуват на практика като път, като маршрут, Виждате тук маршрута на Моцарт. По-скоро това е един вид съзвездие от места, където Моцарт е живял, където е творил. Те са, маршрутът се управлява от Европейската асоциация за Моцартовите маршрути. Има множество дейности всяка година, има концерти, има събития свързани и с архитектурата, свързана с живота на Моцарт. Четвърти, е, четвърта възможност е мрежата. Може да има събиране на различни маршрути от различни страни, от различни периоди може да са, е, но трябва да има няколко държави. Има такъв подобен маршрут, който ще се сертифицира тази година. Около Люксембург, Германия, Франция и Белгия, в който се проследява историята на средновековните крепости и общностите, които са се оформили около тях и техния начин на живота. Един от критериите, на които обръщаме особено внимание, е научната дейност. Тук виждате добър пример за това. Виждате културния маршрут, свързан с маршрута Клюни в е, френския регион Бургундия. Тук се обхващат множество места, тъй като много манастири през вековете а, с, имат история свързана с абатството от Клюни. А, има интерактивна карта и виртуална енциклопедия, която проследява а, историята. Има физически маршрут, по който може да се придвижвате в пространството, а има и много голяма възможност за виртуално придвижване, т.е. Е, в виртуален план на платформи е налична много информация. Можете, например, да видите триизмерни възстановки на културни, на архитектурни елементи от абаството в Клюни и можете да ги е, разгледате в 3D формат, без да сте там на място. Има и други примери, на които мога да се спра. Има един елемент свързан с младите. Маршрутът Трансроманика е един а, маршрут, проследяващ историята на архитектурното наследство от римския период – 8 страни участват в него. Разработват се различни дигитални допълнения, които могат да съпътстват е, придвижването на културния турист, т.е. можете и да посетите местата и е, да получите много информация по интернет. Економически елемент също е важен. Е, малките и средни предприятия трябва да са свързани с културния маршрут. Има обръщане на особено внимание към, на новата економика, на новите типове економика. А, е, тук един добър пример е маршрута на маслиновото дръвче а, е, и а, се обръща особено внимание на местната економика и на културата на отглеждането на масинови дръвчета. Има и маршрути за устойчиво развитие, Сент Олафс Уейс, например, в северната част на Европа е маршрут, по който може да се придвижите от начало до край пеша. Целта е да се насърчат екологични дейности и да се научи повече за северната част на Европа. И също така на маршрута на Свети е, е Джеймс, който включва и Сантьяго да Компостела, ще ви покажа част от маршрута в Галиция, където е, е, връзката към местната економика е особено сериозна. Приходите, които идват от този маршрут, са изключително високи. Имат изключително много а, пътници, изминаващи този път. Разбира се, това е един необичайно а, успешен пример. Ясно е, че няма как всички маршрути да привлекат толкова много посетители, но това е един от добрите примери. Бях поканен да направя тази презентация, тъй като много добре си сътрудничим и с Европейски парламент, и с комисията а, от доста време насам. През 2010 година изготвихме становище на, за сътрудничеството между Комисията по култура и образование на Европейския парламент и международни организации, работещи в тази област. И подчертахме, че сте предоставили ресурси за конкретни програми в културната област и сте обърнали особено внимание на културните маршрути, особено тези на съвета на Европа. Благодарим ви за подкрепата. Работим с комисията, за да може вашият интерес да доведе до постижение на практика, действително да се свързват хората по цели европейски континент от общи теми, от теми от общ интерес, защото крайна сметка това са маршрути, които са ам, устойчиви. Това са маршрути, които имат собствено финансиране и финансови е, ресурси, но могат да се възползват и от допълнително финансиране от Съвета на Европа, от местните власти, от Европейския е, съюз, така че това е много добър пример. Стига се до местното ниво. Съвета на Европа разполага със собствен оперативен бюджет, предоставен от държавите членки и работим с Европейската комисия, така че пътищата да станат по-известни, тези маршрути да бъдат по-известни. През 2010 година излезе съобщение на Комисията към Европейския парламент, съвета и е, двата комитета за политическата рамка за туризма в Европа. И в тази връзка няколко маршрута получиха финансиране, нещо, което е отлично, тъй като сертификатите на съвета на Европа са доказателство за качеството, което се предоставя. А вие сте давали подкрепа за някои от културните маршрути, които показват също качество и устойчивост. И така за нас е много важно да продължим да работим на това равнище – където парламентът действително е заделил средства за културните маршрути на съвета на Европа и се обръща сериозно внимание на това дали даден маршрут е сертифициран или не. И накрая, благодарение на вашата подкрепа, както и на комисията, е, вече няколко години работим, за да се увеличи информираността на хората за тези програми и тези маршрути, за да може да се разшири мрежата, да се допринесе за привличане на повече кандидати. Е, всяка година има кандидати, които искат нова информация, искат да знаят повече. Така че всичко това дава възможност на света на Европа да предоставя този тип услуга на една програма, която всъщност се развива най-вече по места. Нашата задача е единствено координационна. Това е в най-общ план. Очаквам дискусията. Благодаря за презентацията. Ще спомена два въпроса. Това е програма, която е много интересна. Вие представихте данни за Сантьяго ди Компостела. Има обаче нещо, което е важно. Не всяка година се увеличава броят на хората, които минават по този маршрут. Много от тях идват извън Европа. Когато се говори за тези маршрути, често се казва, говорите за маршрутите, но не, но не ходите по тях. Аз мисля, че много от нас са направили нещо. Аз съм минала и по двата маршрута, и вие Франчижина, и Сантяго ди Компостела. Много се радвам, че споменахте това, че през 2012 година направихме една бюджетна линия, макар че сумата е скромна. за устойчив културен туризъм и по-конкретно за е, приложение маршрути. Ясно е, че е хубаво да има и нови маршрути. Трябва да има баланс между двете характеристики. Сега ще дам думата на унези, които желаят да се изкажат. И, и се извинявам се за своята известна хиперактивност тази сутрин, но темите в дневния ред са изключително интересни. Искам да ви благодаря за изложението. Тези маршрути, според мен, са много важни казвам това като бивш министър на културата. Виждам съвсем ясно, че тези маршрути а, са всъщност а, все испански. Малко е трудно да намериш маршрут, в който да не участва Испания. Има ли някаква причина за испанското господство? Е, има ли нещо в историята на тези маршрути, които да определят това активно присъствие на Испания? Организирате ли конференции, симпозиуми за организациите, които управляват е, тези маршрути а, е, с оглед обмяна на опит? А, също така, гробищата. Виждам, че има много интересни обекти. Липсва обаче Аушвица Биркенау голямо гробище. Ако не го включите в... Е, и след като не е включено в е, маршрута, е, има някакво основание. Какво е то? Погледнах маршрута еврейско наследство. Много е интересно обяснението, но Полша отсъства. Варшавския музей на еврейския народ също отсъства. Огледах маршрута паркове и градини. Много интересно. Но защо не е включена нито една японска градина? В Европа има много хубави такива градини – има ли някакъв, някаква възможност да се добавят обекти към тези маршрути? Хубаво е, че сертифицирате тези маршрути, извършвате контрол върху качеството. Това е хубаво. Искам да ви, да ви поздравя за това, тъй като контролът е задължителен за да продължат тези маршрути да заслужават своя статут. И накрая, откъде да знаем, откъде можем да разберем дали има нови молби за сертификация? Колко време отнема одобрението? това, което разказахте, предизвика огромен интерес. Сега колегата Трупел. Благодаря за изложението. То беше много интересно. Вие говорихте за това, че идеите са на е, базово ниво е, има ли стратегии за популяризация? Използвате ли и какви стратегии използвате, за да насърчите хората да кандидатстват за тези маршрути? Друг няма. А господин Марагал. Мисля, че мога да говоря на испански. След като ви изслушах имам чувството, че програмата е толкова важна, че очакванията към нея са големи. Е, впечатлен съм от е, визуалния аспект, от оформлението, но не можем е, да не бъдем по-амбициозни спрямо критериите. Мисля, че най-добрият начин да разберем сегашната ситуация и сегашните събития е да разберем историята Огромен е броят на археологическите обекти и паметници, които са особено ценни. Не можем да не подчертаем актуалното им значение. Маршрутите са свързани с различни култури. Те са пример за културно многообразие. Турция, например, в сърцето на Европа. Това е пример – único, exclusivo, fundamental de las ciudades eh, europeas. Или идеята за европейски градове като израз на европейската ценност, т.е. идеята градовете да са въплъщение на целите на Европа. Италия е много добър пример. Градовете е, обясняват историята, те ни разказват много неща. Благодаря е, за вашата презентация, която беше много интересна. Всъщност, е, аз имам известен опит в парламентарната асамблея на съвета на Европа, като проявява интерес към гражданските права и човешките права. Всъщност това е смисълът на съществуването на съвета на Европа. Както казахте, културата е изключително важна за съвета на Европа и той си взаимодейства с Европейската комисия в областта на културата и образованието. Надявам се, че това сътрудничество ще продължи да се развива. Много това е важно за да могат парламентът, съветът и комисията да използват тези специализирани знания, които съветът на Европа натрупа в областта на културата и образованието. Смятате ли, че Чешката република е достатъчно активна? Има ли проект, в който Чешката република е добър участник? Други колеги, колегата Фран. Искам да се върна на въпроса за финансирането. Каква е дългосрочната перспектива за осигуряване на финансиране за тези маршрути? Те, разбира се, са посветени на различни теми. Подготвителните дейности са организирани от към време и бих искал да знам каква дейност е извършил съветът на Европа. Как стоят нещата с средносрочното и дългосрочно финансиране? Ще станат ли тези проекти само финансиращи се? Няма други въпроси. И аз искам да кажа нещо, което ми се струва важно. Вие казахте, че дейността на базово ниво, на ниво граждани, е важен елемент на културата. В Вия Франчиджи, която обхваща четири страни, има много общини и, е, и са и е създадена асоциация на общините, участващи в този маршрут. Тази асоциация осигуряват информация за необходимостта от финансиране, това число и чрез структурните фондове съществува европейски фестивал за Вия Франчиджина. Театър, музика, всичко това е взима повод от маршрута. Има много добра координация и това дава възможност да да се обогатява и съвременната култура. Тази дейност, която произлиза от базовото ниво, не е лесна, но тя предполага и участието на университетите в изследване на историята. И това е история на срещите, на историческите пластове и постепенно се разширява кръгът на институциите и асоциациите, които участват. Аз лично и съм свидетел на тази дейност. Сега искам само да потвърдя на това, което казахте. Хубавото на програмата е, че всеки маршрут си има своя европейска програма за дейности. Не става дума само за местна национална дейност, подразделена е, на е, раздробени елементи. Всеки, всяка, в началото на всяка година всеки маршрут трябва да представи програмата за дейност и тази програма трябва да е европейска. Те канят представители на други страни, има ротация на е, мястото, на което заседават. Така че има едно взаимно обогатяване програмата не е, е чисто национална. Тези културни маршрути са е, федерация и те са, те са обединени от една обща тема. Има културен маршрут е, керамика и там участват представители на различни страни. Те имат страст към една тема и е, това е обща тема. Радвам се, че зададахте толкова интересни въпроси. Представителят на Пош има няколко много интересни коментара, що се отнася до най-добрите практики в областта на симпозиумите, конференциите. Да, организираме ги с ограничените си средства но през годината има семинари за обучение на ръководители на културни маршрути. Събираме ги или в Страсбург, или в Люксембург, понякога и в самото, в някои от градовете по маршрута. Обикновено идват около 50 представители и ние осигуряваме обучение. Е, не е точно обучение, по-скоро обмен на опит, защото най-старият културен маршрут е от 1987 година. Има и няколко маршрута създадени през 90-те, 2000 година, миналото година одобрихме още няколко, така че има нови маршрути. Новите маршрути са по-млади, опитът им в управлението е по-ограничен, така че ние ги обединяваме и работим заедно с университетите, защото има една е, мрежа от университети Италия, Франция, Испания, Великобритания, редица университети, в които има магистърски програми по културно наследство. Те се е, те се събират е, за да обменят опит в областта на управлението на културния маршрут. Ние им предлагаме мястото на обмен. Има обмен между сертифицирани маршрути, но и кандидати. Е, също така е посветено на отделна тема. Всяка година темата е различна. Миналата година темата беше мрежа, комуникация. Тази година е видимост, маркетинг, как да се популяризира маршрута като туристически продукт. Вие повдигнахте въпроса за броя на испанските маршрути, защо няма полски такива. Демократичната красота на маршрутите се състои в това, че местните общности могат да поискат да бъдат включени към маршрут. Съвета на Европа не налага членство в маршрут. Не казва Польша веднага да се присъедините, така че има демокрация. Ако една страна на местно ниво или пък министерство иска да се присъедини към маршрут, било поради интерес, било поради активна местна общност, която проявява интерес към истории и така нататък, те се присъединяват чрез асоциацията, така че съветът, съветът на Европа сертифицира маршрута въз основа на критериите, които представих, но дава възможност на маршрута да живее свой собствен живот. Маршрутът може да е огромен. Има маршрут, в някои маршрути са включени 15-20 страни, други са по-малки. Има маршрути, които не могат да хванат повече страни поради естеството на историята, да речем Наполеоновия маршрут. Е, очевидно, не всички страни могат да участват. Да вземе Моцарт. Е, край е броят на страните, които могат да участват. Така че страните са тези, които трябва да проявят интерес да участват. И асоциацията е тази, която приема нови страни. И така на местно, базово ниво се извършват много от дейностите и това е прекрасно, защото програмата не се налага отгоре надолу. Тя тръгва отдолу нагоре. Някои страни проявяват силен интерес, други по-слаб но тъй като след като поех този пост, една от целите ми е да се разширим, особено в Източна Европа. Защото програмата беше създадена през 70-те и 80-те години и може би е, има една насоченост към Западна Европа, която е свръхпредставена. Но съветът на Европа има 47 членове обхващаме целия континент. Така че ние полагаме огромни усилия да се разширим и да осъществяваме дейност в по-слабо представени страни. Моят директор ще бъде в Полша, генерален директор ще бъде в Москва за да разговаря с Руската федерация. Така че се опитваме да включим нови страни и нови маршрути. До сега стратегията беше, всъщност така, бях, така се управляваше дейността до сега. Чакаме да дойдат кандидатурите, чакаме кандидатите да заявят интерес. Моят подход е малко по-активен. Възможно е да има някаква културно-тематична област, която не е представена. Защо да не се свържем с тях и можем да им помогнем. Разполагаме с нужните знания, нужното ноу-хау. Има един маршрут, който е от духовен характер, Кирил и Методи. Той проявява интерес да се включи. Има маршрути от, е, с особено обозначение в Адриатическия регион бихме искали да разработим един маршрут на производството на солта. Всъщност цели общности е, са живеели от тази дейност. И това е проект. В Балтийския регион има една асоциация, която работи по замъците. Но разликата между един кандидат маршрут и сертифицирания маршрут има трябва да е, е, е огромното количество работа, която трябва да се свърши. Включ добавянето на град към маршрут. Ако даден град иска да се включи в маршрут и има асоциация, ръководен съвет, членството е лесно. Хубавото на програмата и това е, беше въпрос на госпожа Вераен за финансирането. И така, хубавото на програмата е, че тя е до голяма степен самофинансираща се. Има маршрути, които са активни от 25 години и то не, защото получават пари от европейските институции. Получават, разбира се, но те могат да се самофинансират, защото има членство на базово ниво, което подкрепя членството. Програмата функционира и това се вижда от факта, че да речем Ханза 91, Викинги 93, Франчиджини, Моцар 2002. Това са устойчиви самофинансиращи се проекти от доста години. Разбира се, понякога получават определено финансиране от Европейския съюз, но не зависят а, само от него. За разлика от маршрути, които се раждат като проект с финансиране и след това отмират, защото финансирането свършва. Кандидат... Кандидатстването за маршрут в нашия вебсайт има списък с кандидатури. Проекта се разработва не е лесно, обикновено отнема между 3 и 5 години средно, защото правната архитектура не е никак лесна. Хубаво е да. Лесно е да излезеш с идея, но след това трябва да създаде асоциация с членове, с устав. Но това всичкото осигурява устойчиво, защото след като се създаде местен орган, тогава и взаимоотношенията с местната общност могат да бъдат поставени на здрава юридическа основа. Госпожа Трупел попита за базовото равнище и за стратегията за разширяване. За нас за нас ръководството е това, което трябва да се стреми към разширяване на обхвата си. Ние можем да помогнем, но програмата е такава, че самият маршрут трябва да търси нови членове. Например, понякога и в. Ако погледнете нашата карта, ако Полша се включи, в Полша има няколко общини в, по този маршрут, ние позволяваме на маршрута да води свой, свой собствен живот. Господин Марагал повдигна въпроса за съответствието с съвременността и познаването на историята – мисля, че е важно да се замислим за създаването на редица маршрути, за предизвикателствата пред Европа. В е, известен смисъл това е културен проект на съвета на Европа, но това е политически проект. Демократичен, разбира се, но проект, който говори за предизвикателствата на днешното време. Ние се опитваме да, допре, да помогнем за посрещането на предизвикателствата, като се обединяваме а, около теми, които обединяват всички европейци. В крайна сметка имаме толкова общи неща, като култура, изкуство, духовна, духовност, Госпожа Сойдрова зададе въпроса за Чешката република и сътрудничеството между Европейската комисия и съвета на Европа. Отдаваме голямо значение на това сътрудничество. Бихме искали Европейския съюз да стане член на това споразумение. Европейския съюз може да стане член. Разбирам, че има някои правни проблеми, които трябва да бъдат отстранени, но Европейския съюз би могъл да стане член от нашият орган и тогава сътрудничество ще бъде още по-здраво, но сега се сътрудничим с комисията, с парламента, благодарение на вас благодарение на вашия бюджетен ред, посветен на културните маршрути и бихме искали това да продължи. Чешката република би могла да положи допълнителни усилия, за да развие културните маршрути. Идеята е относително нова, но искаме да се увеличи членството и бихме искали да работим по-активно с Чешката република като страна, като културен център. Имате толкова неща, които да предложите и е жалко, че не сте по-активни. Опитахме се да разговаряме с представители на Чешката република и с министра на културата, разбира се. И искаме е, неговето, неговата ангажираност, след това ще работим с местните органи. И накрая имаше въпроси за финансирането дългосрочната перспектива на финансирането? Попитахте вие. Колко е устойчива тази линия? Имайки предвид самофинансирането, механизма дава възможност на всички маршрути да пребивават, но те са тясно свързани с местната територия. Много от тези маршрути получават членски внос от общините, от местните органи на самоуправление, от всички органи на местно равнище. Въпросът е какво се прави, ако маршрута трябва да се разшири. В някои случаи финансирането е ограничен. Аз обаче смятам, че трябва да погледнем малко по-нашироко на този момент. Нека да помислим за всички ползи, които предоставят тези маршрути на съответната област. цифрите всъщност са много по-големи от тези, които виждаме на пръв поглед. Ефекта на маршрута върху броя на туристите, например, е много голям. Създава се истинска мрежа. Понякога туристите или така наречените културни пътници преминават един етап през една година, а след това отиват в друга държава, за да преминат през втория етап на маршрута на другата година – Например, различните спа мрежи в Турция, Германия. Понякога хората отиват на дадено място една година и след това разбират, че това място е част от истинска мрежа и на следващата година отиват в друга държава. Опитваме се да създадем стимули за да може туристите да помислят за повтаряне на преживяването. Опитваме се да ги направим верни клиенти на маршрута. Правим всичко възможно, за да може туристите да повторят преживяването. Различни са целевите групи и разбира се, сезонността също оказва влияние. Понякога маршрута може да бъде преминат през цялата година. Тук не става въпрос за маршрут, който може да бъде преминат само през лятото или през зимата, ако е в Норвегия, например. Това са дълги маршрути, преминава се през различни държави, което означава, че туристите преминават през различни култури и различни епохи. Опитваме се да привлечем и младежите, вие упоменахте младежкия сектор. Но да не забравяме и по-възрастните. Те също проявяват интерес към различни теми. Бях на... Дадох презентация в Люксембург съвсем наскоро и накрая на презентацията ме попита един възрастен човек, може ли ние да се включим в тази екскурзия? Не, ние не организираме екскурзии, казах аз. Но ако проявявате интерес, мога да ви свърша с колеги, които организират такива. Това, което искаме да кажа е, че интерес има. И потенциал е огромен културата, и вие много добре го знаете, защото се комисия по културните въпроси, има изключителна добавена стойност. Тя е част от бъдещето на нашия континент. Можем да покажем нашето културно наследство. Европа е красива и ние трябва да инвестираме в нея. Не само европейците, но и неевропейците могат да се възползват от този потенциал – чрез културните маршрути ние осигуряваме услуги и рекламираме нетрадиционни дестинации. Да, нали знаете, Париж е чудесен, Рим, Берлин, Прага, чудесно. Но какво правим с останалата част от Европа? Там също има хубави места. А, нали знаете, маршрутът свързан с замъците по Луара във Франция. Това е един а много близо до този маршрут, на 20 км от там, има също много хубава местност, която никой не посещава. Европа е прекрасна и ние желаем да я рекламираме. Струва ми се, че действаме много демократично, защото по този начин ние извеждаме на преден план нашата култура, като приобщаваме и местните органи на самоуправление. По този начин може да се обогати и економиката – Има един маршрут през Франция, Англия, Белгия. Маршрута на Стивенсън. Стивенсън, който е минал по този маршрут, когато е писал една от книгите си. Много а, американци също идват, за да преминат през този маршрут. И това е в полза на економиката. По този начин се подхранва местната економика. Знае, че вие сте комисия по е, културните въпроси, но да не забравяме економическото измерение на културната сфера. Благодаря ви. Благодаря на господин Доминьони, не на последно място за ентусиазма, който не се среща толкова често. Е, тази великолепна програма се надяваме е, да се доразвие. С е, господин Милан Мон ние работим заедно в групата за културни маршрути и културни обекти. Тук се включват и големи маршрути, като Сантьяго де Компонела Вие, Вие Франчиджани. Мисля, че сега можем да приключим и ще кажа, че ние като парламент бихме искали да продължим да взаимодействаме с съвета на Европа, не само за да участваме в вашите стратегия, но и за да се запази видимостта и вниманието към тази програма. Говори се много за европейски разказ. Аз мисля, че тези маршрути са разказ пар екселанс. Видях, че е, има едно засилващо се чувство на принадлежност към е, местната общност. Това намира изражение и в е, желанието за включване към маршрут. Всичко това, разбира се, е част от голям европейски проект. По отношение на бюджета, въпреки че устойчивостта е много важна, но по отношение на бюджета трябва да видим по какъв начин да се насърчат тези а, маршрути. Хубаво е да има нещо като голям градоустройствен план, за тези маршрути и те да се възприемат като инвестиционна стратегия. От друга страна, големи, е, голям брой малки е, предприятия и микропредприятия от, пред, това са предприятия в областта на културата, на оказването на услуги също имат своето място. Те, разбира се, са предмет на сертификация, но те участват в предоставянето на дейности, които поддържат един маршрут жив. Не знам дали някой може да се изкаже е, за бюджета в е, е, бюджета мисля, че предвидена, е, предвидена сума, която е доста съкратена, защото интересът към маршрутите нараства. Говорихме за културна дипломация а, маршрутите са важен инструмент за културна дипломация а, спрямо страните, а, към които тя е насочена. И така, ако няма други наблюдения, а, можем да приключим тук. Надявам се, че пак ще имаме повод да разговаряме. Надявам се, че тази толкова интересна информация ви беше полезна. Благодаря ви. Приключихме сутрешното заседание. Ще продължим точно в 3 часа с много важното изслушване, посветено на интеграцията на мигрантите и техните деца чрез образованието и културата. Благодаря на всички!